good afternoon. Ich darf alle Kolleginnen und Kollegen herzlich. Уважаеми колеги, е, добре дошли отново. Продължаваме заседанието от тази сутрин. Остана ни една точка от дневния ред от сутринта. Става дума за общата е, съскостопанска политика и, регла... Е, и регламента. Тамаш Тойч е и госпожа Иванова, Иванова е са докладчици. Поздравяваме и господин Крето. Е, докладчика ли иска да вземе първо думата или пък представителя на Сметната палата? Добре. Тогава господин Крета има думата. Мерси, президент. Благодаря. Господин председател, дами и господа, Искам първо да благодаря за поканата да представя становището на палатата за законодателното предложение на комисията за реформиране на ОСП. Това становище почива върху четири основни проекта за реформата и представя констатациите на палатата в специализираните и доклади. Ще организирам презентацията си по четири теми. Първата – опростяването на ОСП. Мисля, че първо трябва да отбележим, че комисията се опитва да отговори на някои бележки, формулирани от парламента, съвета и палатата за опростяването на ОСП. Два примера ще дам. Първо, режима на основните плащания. Той ще замести два съществуващи режима схемата за единно плащане и схемата за плащане по площ, които се отнасяха за страните, които влязаха в Европейския съюз 2004. Така че двата режима ще бъдат заменени от една схема. схемата за единни плащания със своите 20 разклонения ще изчезне. Тоест, това е много съществено упростяване. Друг пример създаването на един опростен режим за малките земеделски предприятия или малките земеделски стопанства. Комисията, от друга страна, признава, че има проблеми, но предлага решения, които според нас ще бъдат трудно приложими на практика. Ще се върна на този момент след малко. Ето защо е, като цяло палатата смята, че е, ОСП трябва да бъде е, предмет на обща законодателна уредба. Два примера ще ви дам, за да иллюстрирам какво искам да кажа. За развитието на земеделските региони в момента се прилагат 6 нива на регулиране на дейността – от е, общия регламент за структурните фондове до е, националните законодателни режими. Второ, по отношение на условията. Палатата счита, че организир... реорганизирането на законодателния режим, свързан с условията, е добре да бъде опростен, но това опростяване трябва да бъде ясно – т.е. да се обединят всички мерки, които преди бяха разпокъсани. Това ще доведе до една реално упростяване. Трети пример. Въпроса за активните земеделски производители и поставането на горна граница на предоставената помощ. Комисията има за цел да направи по-целенасочени помощите за активните земеделски производители и да сложи горна стойност на тази помощ. Ние сме съгласни с обосновката на комисията, но законодателната рамка, която се предлага, ни се струва твърде сложна и твърде сло... трудна за прилагане на практика. И то по един ефективен начин. Затова считаме, че общият регламент може просто да даде една обща дефиниция за активен земеделски производител и след това комисията да остане с задачата да пригоди законодателството за различните конкретни случаи, които ще, в които ще трябва да се прилага тази политика, защото в противен случай, че е, ни се струва, че е много трудно предварително да се предскаже кои ще бъдат различните казуси, които трябва да бъдат покрити от един общ законодателен текст. Второ, доколко е, е окончателна ОСП? Ние считаме, че законодателните предложения не дават достатъчно ясни отговори на въпроса за какво трябва да работи ОСП, за какво трябва да бъдат отпускани тези помощи. И е, реално предложенията, които се изготвят, се базират от една страна на средствата е, на ОСП, т.е. средствата, които могат да бъдат отпуснати за различните помощи, и второ, върху условията за отпускане на тези помощи свързани с резултатите, предвидени в регламента и начините за измерване на тези резултати. И една смяна на подхода, т.е. смяна от подхода към търсене на резултати, ни се струва, че не е достатъчно добре обоснована или не е изчистена като метод. Нека да ви дам примери какво искам да кажа. Директните плащания. Тези преки плащания, според палатата, в съответните членове на регламента не се казва нищо за тях, нито за целите, нито за резултатите на политиката. Второ. Разпределението на помощите между бенефициерите – отново не се формулират конкретни цели в регламента. Разпределението на тези помощи остава, така както и в момента, на база на площа, която се обработва. Т.е. големите стопанства ще продължат да получават по-голямата част от помощите. Естествено, има някакъв елемент на напредък в най-необлагодетелствените зони и младите земеделски стопани ще имат допълнителни помощи на хектар, но палатата счита, че независимо от този напредък, общата уредба съдържа вътрешни противоречия, такива каквито съществуваха и в настоящата система. От една страна, страна ние искаме да подкрепяме индивидуалните доходи, а от друга страна не пригаждаме тези помощи към конкретните условия на земеделското производство. Примерно, диверсификация, подкрепа на земеделието за производство на стоки, които са от обществен интерес. И е, трето, условията за екологизиране на основните плащания в рамките на основните плащания. Целите и условията, свързани с екологизирането, не са достатъчно ясно дефинирани. Ясно е, че има научни проучвания, които показват, че има нужда и че е ефективно така има ефективен резултат от това да има отделени екосообразни зони в земеделието. Тоест, предложението върви в добра посока, примерно за биоразнообразието. А, има достатъчно научни данни в този смисъл. Но в регламента не се предвиждат конкретни цели за постигане на тези общи цели и също така не се предвиждат начини за измерване на резултатите. Четвърто, развитието на земеделските региони. Развитието на тези райони, законодателната рамка предвижда много различни приоритети. И ние считаме, че тези цели, тези приоритети са прекалено много. Смятаме, че целите трябва да са по-малко сложни и по-конкретно целенасочени. Третията тема, която искам да засегна, става дума за надзора на комисията за създаване на системи за управление и контрол на ОСП в страните членки. Първо, две бележки за органите, които плащат и които извършват сертифицирането. Както знаете, страните членки одобряват съответните агенции, които плащат на национални агенции, които плащат на бенефициентите. Палатата счита, че комисията, която е отговаря на последна инстанция за изпълнение на бюджета, трябва да извършва надзор над създаването на подобни е, органи от самото им начало, така че да осигури надежни и ефикасни системи на плащания. Това ще предотврати много бъдещи проблеми с развитието на ОСП. Що се отнася до органите за сертифициране? Те не се е, те само се определят от страните членки, без да бъдат е, сертифицирани от тях. А от друга страна, комисията ги използва като източник на своего рода гаранция. Затова трябва да има и проверка на това какви са системите, които се прилагат от тези национални органи за сертифициране, а също така да има проверка и на начина на тяхната дейност. Един втори момент, свързан с органите за сертифициране. Става дума за това, че комисията предлага тяхната роля да бъде разширена и те да сертифицират и законността на плащаните. За момента знаете, че те се ограничават само до това да гарантират достоверността на сметки, на счетоводните документи. Докато сега искаме те да сертифицират и законността на плащанията. Това е много полезно засилване на техните функции, но трябва да отбележим, че е начинът по който се формулира това намерение на комисията е твърде изненадващ. В регламента се предвижда в бъдеще сертифициращите органи да излизат с становище не само по счетоводните документи, но и за, по декларацията за достоверност за управлението на органа по плащанията. И е, в такъв смисъл считаме, че има много голяма разлика между това да излезеш с становище по декларацията за управление и със становище, което е, всъщност представлява сертифициране на счетоводните отчети и сертифициране на а, плащанията. Според мен смятаме, че трябва много ясно да се разбере какво се има предвид в текста, свързан с а, е, тези правомощия. Четвъртата ми и последна тема, тя е малко по-дълга. И тук Става дума за намаляване на плащанията и, услов... и е, възвръщане на средства, ако не са изпълнени условията. Първо изчистването на сметките. Палатата смята, че тази процедура зависи винаги от е, целта такава, каквато е формулирана в финансовия регламент в е, член 53 и изпъл... регламента за изпълнение член 42 от него. Палатата нееднократно повтаря, че общата цел е да се даде възможност на комисията да поеме своята окончателна или крайна отговорност за изпълнение на бюджета особено в случая с разходите за селско-стопанска политика, извършени от страните членки, когато се споделя управлението на тези програми. Та тази крайна окончателна отговорност на комисията е свързана първо с това да се определят сумите, които са употребени, т.е. те да бъдат вкарани в бюджета и да се определят и е, разходите, които са извършени неправомерно. Е, размера на разходите, които комисията приема, че са законни, редовни и ще влязат в е, закона, и размера на неправомерните плащания не се оказва в регламента. Тоест, тези суми годишни които влизат в бюджета, не, са, не се фиксират по един положителен начин. Отново, също считаме, че нито, никой от предложените изменения няма да доведе до е, намаляване на практиката на автоматичното определяне на е, процента на размера, който трябва да бъде възстановен при неправомерни плащания. И това ни изненадва много, защото предвидената система за финансови корекции е различна от тази, която се предлага за фонда за регионално развитие и за социалния фонд, както и за кохезионните фондове. Що се отнася до структурните фондове, когато комисията предлага една твърда ставка за корекции, страните членки могат, имат правото да докажат, че а, тяхното нарушение е на по-малка стойност, отколкото тази автоматична ставка, която налага комисията. Но подобна практика не се предвижда в, ОСП, в е, реформата на ОСП. Що се отнася до намаляване на помощите? От една страна става дума намаляване на размера, за който може да кандидатстват производителите, а също и е, при условие, че не се изпълняват определени условия. В, е, по тази точка искам да кажа, че предложението, става дума за е, член 67, е твърде объркан. Там се прави из, изкуствено разделение между от една страна намаляване на плащането и от друга страна санкции под формата на намаляване на плащане. Каква е разликата между двете, не се обяснява. И ако отидем малко по-надалеч и излезем от член 65 и 97, става ясно, че е, регламентът предвижда намаляване на плащанията и то не е свързано с законността на плащанията. Изключително странна разпоредба, защото това означава, че един бенефициент, който изпълнява съответните разпоредби и очаква да получи пълните плащания – и тези плащания би следвало да бъдат напълно законни, но изведнъж ще се окаже, че той ще трябва да върне някакви е, средства. Не разбираме точно как точно се, какво точно се има предвид с тази разпоредба. Та политиката за намаляване на е, помощите е разбира се, основен елемент от политиката за налягане на условия. Защото посредством намаляването на помощите очакваме да се е, наложи спазване на условията за отпускането им. Имаме две резерви по, този, по тази точка. Намаляванията за нарушаване на спазването на условията. Палатата смята, че тези задължения са законови задължения и всички земеделски производители трябва да ги спазват, за да могат да получат цялата помощ. Нарушението на тези задължения – води до задължение за връщане на помощта, но това не е изрично разписано. Второ, по отношение на условията, палатата констатира, че системата за намаляване на плащанията при случай на нарушаване на условията се отслабва, защото общия процент на намаляването, което трябваше да бъде 3%, вече не съществува в сегашното предложение. Аз е, лично ще спра до тук и в заключение ще кажа единствено, че не бива да забравяме, че тази е, реформа има за цел ще има и административни разходи, ще наложи административни разходи за страните членки като това може да се е, да възлезе на 15% от размера на директните помощи. Смятаме, че трябва да, дадат, да се дадат достатъчно възможности да се компенсират тези разходи с е, допълнителна ефективност. Аз е, приключвам до тук, господин председател, като Единствено искам да подчертая, че контактите е, с вашия докладчик, докладчика от вашата комисия, бяха много конструктивни и съм изключително благодарен за тях. Äh, Благодаря, господин Кретан, за представянето на този важен доклад. Това е много важна политическа област на Европейския съюз. Със сигурност в течение на дискусията ще поставим въпроси. Резултатите от вашия доклад са толкова убедителни, че вие казвате една реформа, която има с 15% повече разходи, отколкото до сега трябва да бъде спряна. Аз не искам да предвещам това, което мога да кажа докладчиците, но трябва да погледнем защо а, се случват тези по-големи разходи и каква е причината за тях и може ли те да бъдат предотвратени. Сега искам да помоля да попитам кой от докладчиците иска да вземе думата. Госпожа Иван, Иванова или господин Тойч? Е, Процедурен въпрос. Извинявам се, господин председател, но може би по-хубаво е да видим първо реакцията на Европейската комисия, преди да започнем с нашите собствени презентации. Ако комисията е съгласна, ако добре, но по принцип правилото е първо да се изкажат докладчиците, но това е много важен въпрос. Ако нямате нищо против, ако комисията няма нищо против, може да изслушаме първо нейният представител. Така ли? Виждам, че докладчиците нямат нищо против, така че ще помоля комисията, господин Пачеко, надявам се, произнасям правилно името, той е представител на комисията. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички е, депутати за възможността да се изкаже веднага след е, почитаемия представител на Сметната палата, господин Крета. Е, благодаря и за становището на палатата, защото то за нас е изключително полезно за нашата работа по реформата на ОСП. Благодаря също и е, се поздравявам, че палатата признава усилията на комисията, които сме направили при, през всичките наши е, преговори за реформа на ОСП. Нека обаче да кажа, че особено, що се отнася до условията за плащане, е, сме слели двете схеми, опитваме се да направим един по-простен режим – който да е еднакъв за целия Европейски съюз и в страните, където административният капацитет е по-слаб, да можем също да предоставим възможност да бъде използвана тази схема. Тук понятието за активен земеделски производител, представителя на Сметната палата упомена, че ние сме разработили това понятие, но ние сме все още много далеч от окончателната определение. Още се разсъждава по въпроса коя да бъде окончателната дефиниция, която да даде възможност само активно работещите земеделски производители да получават помощи. Мога да кажа, че определението на това понятие поне няма да доведе до никакви допълнителни разходи от страните членки. Ще излезем с един отрицателен списък в такъв смисъл. А, по отношение на налагане на горна а, граница на плащанията, това се прави с цел тяхното разпределение да е по-справедливо. Ролята на сертифициращите органи – те в, от тук нататък ще трябва не само да дават декларация за достоверност на разплащателните органи, но също и да ще се произнасят върху достоверността на разплащателните е, транзакции. Комисията вече прави опит на сертифициращите органи по препоръка на палатата. Палатата смята, че реформата не е достатъчно амбициозна по отношение на опроставането. Аз вече говорих за активния земеделски производител. Отчитаме критиките и се опитваме да намерим альтернативни решения. За развитието на земеделските региони се коментира, че има няколко административни слоя на управление и че цялата система остава твърде сложна, мога да кажа, че що се отнася до развитието на земеделските райони, общата стратегическа рамка, която ще се отнася за структурните фондове и за политиката за развитие на земеделски райони, има именно за цел да въведе координация, една координираща рамка. И ние това и се опитваме да направим. Що се отнася до екологизирането, ние вече сме изложили ред изисквания, които така или иначе съществуват в момента. Целта ни е да упростим законодателната рамка и административната такава и да търсим постигане на целите, свързани с екологичните промени, проблемите с водата, опасната на околната среда и така нататък. Тоест, ние имаме за цел не само да упростяваме, но и сме ограничени от това, че следва да постигаме и цели в други области. Господин Кратан също даде пример, че не действаме достатъчно за това директните помощи да отчитат конкретни обстоятелства на производството. Ние го правим за развитието на земеделските райони, но за да се постигнат определени цели в рамките на директните плащания, ако трябва там да определяме конкретни нива, които или конкретно производство, което трябва да бъде подкрепено от помощи, смятаме, че ще създадем изключително е, много работа. Комисията, е, палатата говори, че комисията не, е в, не прави е, оценка на резултатите и на въздействията, но мисля, че за първ път в нашето предложение се прави а, опит да се е, разграничат помощите от количеството производство, т.е. да няма връзка между двете. Ние също така имаме за цел да въведем мерки, които да отчитат и индикатори, които да отчитат ефикасността на реформата и на мерките на ОСП. Ще се прави. Изготвя доклад на всеки 4 години за това. По отношение на бележките на палатата, че разплащателните органи на страните членки трябва да имат достатъчно време за да адаптират своите си системи за новата ОСП, ние тук напълно споделяме това мнение, е, провеждаме диалог с тези органи и сме напълно наясно, че е необходимо такова време. Но също така обръщаме внимание на парламента и на съвета, че е, решенията по ОСП трябва да бъдат взети на време, за да има достатъчно време преди е, новата ОСП да влезе в сила – Разпушателните органи и съответните други органи на страните членки да могат да се адаптират. И последна бележка от мен. Опростяването е изключително важно и е, ключов елемент от него е да се търси постигане на нашите цели съвместно с екологизация и ефективност. Ние сме готови, разбира се, да разгледаме в много големи подробности доклада на Сметната палата и да мислим по какъв начин той ще ни помогне да вървим по пътя на упростяването. Благодаря. Благодаря за това становище. А сега Искам да дам думата на докладчиците. Госпожа Иванова има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на комисията за нейното становище и благодаря на господин Кретан от Сметната палата за чудесното сътрудничество и за чудесния анализ. Това беше становище за хоризонталния регламент. Аз ще говоря от тази перспектива. Мисля, че този регламент трябва да се подобри в четири насоки. Резултати, анализ е, на разходите и ползите, но ще се спра по-отделно. Резултатите аз подкрепям Сметната палата, че трябва да се ориентираме към резултатите, трябва да видим какви са разходите. Няма достатъчно а, разпоредби за едно добро финансово управление. Радвам се от комисията, радвам се за това, което чух от комисията, че има индикатори, които ще измерват ефективността на е, програмите. На второ място превенцията. Смятам, че винаги е по-лесно да се предотвратяват е, недостатъци, отколкото да се коригират в последствие. Подкрепям сметната палата, че превентивните мерки трябва да се укрепят, що се отнася до сертифициращите органи и разплащателните агенции. По-добре, е, по-добър трябва да стане мониторинга На трето място оценката на разходите и ползите. 15% увеличаването на разходите. Това е оценката, но имаме ли анализ на оценката на, на разходите и ползата? какви ще, какъв ще е ефекта от тези промени? Дали тези 15% означават всъщност завишаване на разходите а, е, или на ползите, трябва ни ясен отговор за опростяването. Това, което каза господин Кретан, мисля, че от това става ясно, че ни трябват повече опростения, опростявания в е, процедурите. Приветствам предложенията в тази насока, но все още има проблеми, които са свързани с кръстосаното спазване, с различните нива на спазване на законодателството и на вземане на решение. Имам няколко въпроса към комисията. Господин Кретен засегна някоя е, от тях, затова ще повторя някой от е, въпросите. Най-напред въпрос за сертифициращия орган. Аз според член 9 на становището на регламента, сертифициращите органи ще дават становище по декларацията за а, добросъвестност. Достоверност, извинявайте. А, тоест, ще се дава само оценка на декларацията, а не на самото счетоводство. Защо е така? Това е моят прав въпрос. Дали процедурата ще даде достатъчно солидна база за контрол и мониторинг? Това е всъщност най-важното. На второ място, това е, е приемането на счетоводните документи – може да се, например, при финансовите инструменти може да се правят проби, спонтанни проби за проверка. Това може би е по-добре, отколкото да се правят някакви други корекции. На следващо място, членове 65-97, аз наистина не разбирам тук значението на думата наказание или пеналти особено в член 97, може да има различни тълкования. Трудно се изчисляват наказанията или санкциите, по какъв начин ще се, ще се случва това. Ако обичате, да дадете някои пояснения. И накрая за кръстосеното спазване. Повече фермери ще бъдат освободени от кръстосаното съответствие. Какво означава това? Цели региони ще бъдат евентуално освободени или как ще се случва това? Разбирам, че тези процедури са много трудоемки, трае дълго време. Какви ще са каква е вашата, какво е вашето становище? Препоръките на Сметната палата са в посока на опростяване. Какво е вашето становище? Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на другия докладчик, е, господин е, Тамашич. Благодаря за това, че ми давате думата, уважаеми господин председател, скъпи колеги. Ако ми позволите, ще започна с две общи бележки след което ще задам няколко конкретни въпроса. Първо, искам да благодаря лично на господин Кратан. за това, че е, Сметната палата е изготвила такъв добър доклад. Напълно съм съгласен с колежката, че сътрудничеството ни с господин Ката може да служи като пример за добро сътрудничество. Както знаете, това тук е комисията по бюджетен контрол. През Миналата година общата сълскостопанска политика заемаше една доста голяма сума от бюджета. За периода до 2020 година това няма да се промени. Все още не са определени конкретните суми, но най-вероятно ще става дума за сума от порядъка на 300 милиарда евро, т.е. една наистина значителна сума. Ако ставаше дума за 3 милиона евро, а, и тогава а, щяхме да имаме нужда от строги разпоредби за използването на тези средства. В момента става дума за многократно по-висока сума и за това, според мен, трябва да подходим а, много надлежно а, и да разгледаме нещата в подробности. Също така и с малко по-критично око. Втората ми бележка е следната. Общата селскостопанска политика и развитието на селските райони се разглеждат заедно и това е един принцип, който вече се утвърди. нито в документа на Европейската комисия, нито в работата на европейския политик – е, парламент, извинете, е, не е поискано да се е, разделят тези две области, което означава, че общото разглеждане на общата сълскостопанска политика, развитието на селските райони и политиката на сближаване се утвърди като добър принцип. Смятам, че Европейския парламент и Европейския съвет или съответно Европейската комисия в повечето случаи в законодателната си работа целят упростяване на правните разпоредби. Е, смятам, че упростяването само по себе си не може да бъде цел, но когато се разглеждат отделните политики, винаги се обръща внимание на това упростяване. Законодателните е, предложения, с които разполагаме в момента, са много далеч обаче от постигането на тази цел. Много често законодателните предложения са трудно разбираеми и много сложни, а що се отнася до тяхното прилагане на практика, много често те а, а, са свързани с допълнителни разходи от страна на а, националните институции. След като разгледах предложенията за реформа на ОСП, трябва да кажа, че съм съгласен с господин Кротен, що се отнася до развитието на селските райони. Формулировките целят да се постигне упростяване но когато започне прилагането на тези разпоредби, най-вероятно ще се стигне точно до обратното, а именно до тяхното осложняване. Мисля, че е време да погледнем истината в очите и да си кажем, че не е достатъчно само да говорим за упростяване, а на практика да правим точно обратното. Непрекъснато говорим за упростяване на европейската система, а се получава така, че тя се осложнява. На второ място а, искам да говоря за а, проверката, за контрола, за надзора. За това говори и колежката Иванова. Смятам, че подхода на Европейската сметна палата е правилен Смятам, че при развитието на селските райони е много важно Европейската комисия да проверява надежността на националните институции още преди да започнат плащанията. Освен това, трябва да бъде разработена система за мониторинг – на която по принцип да може да се вярва. Аз виждам един много тежък проблем в това, че, що се отнася до Фонда за развитието на селските райони и целите, които е формулирал Европейския съюз, са насочени към множество цели, които вървят в различни посоки. Смятам, че изпълнението на дейностите и постигането на целите трябва да бъдат изведени на преден план. Това означава, че ние много ясно трябва да формулираме самите цели. Но аз тук виждам още едно противоречие. От една страна Европейската комисия казва, че се нуждаем от концентрирани ясни цели. Такива цели трябва да бъдат а, заложени. Но, когато преминем към практическото осъществяване, слезем на по-долно ниво, ние започваме да правим компромиси и целите се размиват. това а, се засилва а, опасността от двойно финансиране на дейностите по развитие на селските региони. Затова, според мен, трябва да се обединим около една по-концентрирана формулировка на целите. Благодаря още веднъж на господин Кретен и на Сметната палата. Очаквам с нетърпение по-нататъчната дискусия. Благодаря. Благодаря, казва и председателя. Да, това бяха цяла редица от въпроси. А, има доста желаящи да се изкажат. Сега ще дам думата на още а, някой колега и след това ще дадем възможност за отговор. Ян Гербранди има думата. Не знаех, че толкова бързо ще е, ми дадете думата. Искам да благодаря на господин Кротан за е, доклада. Е, не само защото аз мятам, че е много важно Сметната палата да разгледа с критично око предложенията, но и защото страните членки и а, нашия парламент а, се изправят като пред един вид огледало, в което могат да видят собствения си образ. Когато слушах презентацията на господин Кретен, си не, мислех, че е, имаме огромен проблем, един така се каже слон, който е сложен в е, стаята, в която седим. Ние просто отказваме да го видим, че той е там. Тоест, непрекъснато си говорим само за средства, не си говорим за е, резултати. А, да не би случайно страните членки пък да не се интересуват от постигането на добър резултат, а да се интересуват само от а, средствата. В крайна сметка страните членки, включително и моята собствена страна членка, първо започват някакви а, калкулации, пресмятат средствата и виждат какво ще им остане в крайна сметка. Аз смятам, че холандците, както и останалите държави, не се интересуват толкова от постигането на целите. Пак се връщаме към този слон, този е огромен проблем, който стои а, пред нас и който отказваме да видим. Трябва да си кажем съвсем честно. Трябва да говорим съвсем честно и с страните членки, за да видим дали те застават зад целите на селскостопанската политика, а не се интересуват само от парите. Благодаря. Благодаря. Сега предлагам да отговорим на така поставените въпроси. Имаше въпроси отправени директно към комисията. Заповядайте. Well, you, uh, Благодаря. Госпожа Иванова зададе няколко въпроса за сертифициращите органи, дали да не се използва същия модел като кохезионните фондове. Ние е, считаме, че е, използваме същият модел. Базираме се на същия финансов регламент и е, системата, която използваме в селското стопанство, е моделът, който сега се предлага за всички фондове с поделено управление. Така че може би има някакво неразбирателство, но сме готови да обсъдим с мис Иванова. Знам, че ще имаме връзка с нея в бъдеще, а и с господин Крата, за да изясним този въпрос. По въпроса за санкциите за кръстосаното спазване, когато то не е обвързано с плащане – по-скоро е задължение, добросъвестно задължение от страна на земеделския производител. Когато това задължение не се спази, се налага санкция, т.е. се намалява сумата на всяко плащане, което се отпуска на земеделския производител по силата на регламента за директните плащания и е, в връзка с е, смесеното оплащане, ако съм разбрал добре въпроса ви, защо е, изваждаме от нея древните селскостопански производители, искам да посоча, че древните земеделски стопани, макар че те са многобройни в Европейския съюз, делът на земята, която те обработват е само 3% от общата площ. Така че е, не поставяме под въпрос е, постигането на основните цели на нашата политика по този начин. Въпросът на господин Дойч за това, че нашето предложение е твърде сложно. Отново, опитваме се да направим всичко възможно да съчетаем различните цели на политиките. Да подкрепяме дохода на земеделските стопани, да се създава по-добри екологични условия, да се създава териториално равновесие и така нататък. Това са само част от големите цели, и е, се опитваме максимално да упростим нашите инструменти. Разбира се, сме готови винаги да мислим как можем да направим и още малко в това отношение и да намалим и бремето на администриране. Тази цифра от 15% увеличение за административните разходи, както се коментираше тук, това е цифра, която се появява в е, оценката на въздействието. И това са разходи, които ние оценяваме, че биха е, били наложени и на земеделските производители, и на държавните органи. За земеделските производители става дума за допълнителни усилия за попълване на, на формуляри. От както получихме оценката въздействие, ние е, правиме усилие да намалим именно това административно бреме. Е, примерно се опитваме да опростим подхода за при определението на активен земеделски стопанен, а също така и търсиме ефективни контролни е, системи за ОСП и за първия стълб по екологизирането, именно за да се намалят разходите. Благодаря. Следващият оратор Ян Бунтар. Благодаря. Аз искам да се концентрирам на две от четирите точки, които бяха споменати от, съдебна, от Сметната палата. Най-напред. Ако разбирам правилно комисията. Тя е горда, че през 2020 година пла... плащанията на... за площа ще бъдат по-равни, отколкото са в момента. Аз не знае дали това е правилния критерий. Но това са плащания за услуги, които са в е, интерес на обществото, например екологосъобразни мерки. И смятам, че в Европа, където става дума за 15 000 евро, а, може да имаме разлики, значи от 15 000 до 5 000 евро. Това означава, че в някои региони могат да се прилагат екологосъобразни мерки много повече, отколкото в други региони. Това комисията взела ли е предвид? Това е моят въпрос. Това справедливо плащане ли е във всички региони? И какви са точно критериите, по които се случват тези плащания? На второ място, сертифициращите органи. Те би трябвало да поемат по-важна роля Те трябва номинацията от, на тези сертифициращи органи е прерогатив на държавите членки. Те трябва, тяхната работа трябва да бъде приета и одобрена от държавите членки. Защо това не е така? Така, това бяха моите два въпроса. Благодаря, казва председателят. Господин Ян Молда, господин Салвама е следващият оратор. Аз имам само един въпрос, но преди да го задам на комисията, искам да кажа следното. Всяка сутрин аз се опитвам да си припомня, защо ние сме тук. И това е нещо директно свързано с това, което ще попитам комисията. Става дума за три, за 300 милиарда евро. А, от една страна и от друга страна пропаста с, между гражданите и начина по който те виждат нашата работа. Какво очакват гражданите от нас? Те очакват от нас производителност. Наистина, те това очакват. Вчера и днес се занимавах, е, с, е, бях в Комисията по селско стопанство и искам да предупредя комисията, когато те е следващия път отидат в комисията по селско е, стопанство и кажат, че и когато кажат, че те активно се опитват да разберат, е, да уточнят, да направят дефиниция за това какво е активен фермер и че те работят над контролите, базиращи се върху тази дефиниция, то е, Комисията на селско стопанство трябва да каже, че няма да приеме е, това изявление. Това не е нещо, което е заложено в реформата. Няма да бъде прието от е, Комисията по селско стопанство. Нещо много критично искам да кажа и то е свързано с начина по който ние гледаме на целия въпрос. Нямаме време за дребнавости, за теоретични постановки. Какво е активен фермер? Няма такава дефиниция, няма, да, няма такъв компромис. Председателят благодаря и господин Гайер като последен оратор от този рунд. Аз ще продължа на хода на мисли на, преждеговорившия колега. Естествено имаме един политически конфликт, но трябва и да рискуваме. Е, че няма да имаме голяма подкрепа в комисията по селско стопанство, това е изненада. Аз като социал-демократ се радвам, че моите колеги в Комисията по селско стопанство казват, ние наистина искаме да се концентрираме върху активните фермери. И си заслужава труда да видим а, как да разпределяме тази помощ, така че тя да е ефективна, така че да имаме една целево едно целево ориентиране на разпределението на средствата. Няма нужда да финансираме една политика за селското, по селското стопанство, която е за, за, за закъснение достига фермерите. И аз подкрепям преждеговорившия колега. Аз изпомням, когато а, участвах в една конференция на фермерите в Германия и е, хората казаха именно това. Нямаме нужда от теории. Цялата загриженост на всичките министри, германски министри по селското стопанство, вървеше в следната посока. Е, каква е целта на общата селско-стопанска политика? Но когато се зададе въпроса за механизма, за механизма за контролите, е, на помощите, за контрола върху качеството на земята, защото не е без значение дали е, земята е обработваема или пък е била мина, е, рододобивна мина преди това, то тогава въпроса се оказа, че е много важен. Е, хората искат да знаят къде отиват парите Искаме да укрепим с политиката по селско стопанство, но от друга страна искаме да кажем на нашите избиратели къде отиват техните пари. Е, правителствата искат да инвестират колкото се може повече и колкото се може по-бързо в селското стопанство. Аз подкрепям за това усилията на комисията за целевото ориентиране на средствата, т.е. по-активните фермери трябва да получат повече пари. Аз не мога да гарантирам, че тази инициатива ще получи подкрепа в целия парламент, но във всички случаи подкрепа от нашата комисия. Колегата Либерацки иска да зададе още един въпрос. Благодаря. Селскостопанската политика е областта, където се вливат най-много средства, процентуално погледнато. И в същото време това е един много чувствителен, на много чувствителна област. Въпросът е дали искаме да подкрепим производителите, фермерите или потребителите. Това е на първо място. И на второ място. Световния пазар на селскостопански произведения, на продукти е много сложен. Сега ние какво искаме? Дали да се концентрираме върху гражданите или трябва по-скоро да спазваме правилата, по които се движат нашите партньори. И на трето място, не бива да губим възможността да произвеждаме храни в Европейския съюз и да ги обработваме тук може да си представим само да внасяме храни от трети страни. Може да си представим внос на е, тениски, но 100% внос на храни това би било страшно и много опасно. Така че, дилемата е. Дилемата е ясна. Аз идвам от страна, в която а, бе стимулирана много инфраструктурата в селските региони и, и фермерите виждаха, че се подкрепя реструктурирането на определени групи. Това какво означаваше? Това означаваше концентрация на производството и на собствениците на земя. Факт е, че продължението на, със, на сегашното състояние прави е, сегашната структура закостеняла. Не, ако, ако не повишим директните плащания, то какво ще се случи? Тогава ще имаме отлив от селскостопанските райони. Фермерите ще напуснат земята си и сега имаме още 3, вече 13% безработица в тези региони. Въпросът е дали искаме такова развитие в време на криза, където и без той имаме голяма безработица и където а, изходът от кризата не е ясен. Или пък би трябвало да увеличим директните плащания, въпреки че, както каза господин Молда, това ще доведе до неравнопоставеност между регионите и страните. И сега критерия за цените на земята. По-плодородните земи имат по-висока цена, това е ясно, но има и връзка с производителността. Господин Гайер зададе въпроса за разпределението на средствата, така че да се повиши производствения капацитет на селските стопани. Този въпрос е отворен. Интересно ми е. Любопитен, любопитно ми е становището на комисията. Председателят благодаря. Сега ще помоля представителят на комисията да даде своето становище. Uh, Първо въпросите на господин Молдер. Както знаете, настоящата система се базира на циф... цифри в исторически план, т.е. на това какво е произвел производителя по основните си култури. Затова по-големите производители получаваха повече. Дали системата, която съществува е справедлива, според нас не и затова искаме да я премахнем. Задавате ни точния въпрос, кой е, е точният критерия, който ще се прилага за страните членки. А, става дума за цифра, признавам, не е критерий. Въпрос. Отговорът е това е, е цифра, която е застъпена в многогодишната финансова рамка. Правим една стъпка в правилната посока, малка стъпка – но поне е стъпка в посоката, която според нас е правилна. И всичко това се случва в много по-широката дискусия за това как се разпределят средствата. Сертифицираните органи, според нас, те са вътрешни, независими органи, които имат вътрешни стандарти за одит. оставили сме на страните членки да извършват основната работа за определенето на тези органи. По отношение на останалите въпроси и коментари, искам да се спра на понятието активен земеделски производител. Чух всички чухме тук, че това понятие е изключително важно. Защото трябва да направим така, че средствата да отиват при тези, които реално работят. Напълно сме съгласни с това. Също се изказаха и скептични мнения за това дали ще успеем да го постигнем. Тоест, дали ще можем да изготвим дефиниция, която да постига тази цел. В момента работим с Комисията по земеделие и надяваме се с страните членки. за изработването на един а, двустранен, на едно двустранно понятие, така да се каже. Първо, обща дефиниция и второ, отрицателен списък, т.е. няма да даваме помощи за голф игрища, за площи оставени за спорт, за летища и така нататък. Т.е. отрицателен списък. И единствено в случай, когато някой счита, че е засегнат, земеделски стопанин, той трябва да а, докаже, че се поне 5% от а, площите му отговарят на съответните цели тогава вече бремето за доказване ще се премести към е, тези, които се занимават или не се занимават с земеделско производство, а няма да остане на плещите на администрацията. Смятам, че по този начин ще постигнем целите си. Съм доста по-убеден в това от вас. Благодаря. Може би има някои отворени въпроси. Може би аз не, не бях съвсем ясен в моите наброски, които представих. А, е, всъщност, това, което исках да кажа тук е, е, че голямата загриженост в Комисията по земеделие е за, за парите, за сумите. Това беше основното, което исках да кажа. Благодаря, казва председателя. Това беше уточнение. И сега заключителни бележки, ако желаете. Господин Кратен, имате думата. Благодаря. Аз не мисля, че имам кой знае какво да добавя. Всъщност към палатата не бяха отправени много въпроси. Благодаря за доуточненията от страна на комисията, за това, че те ни е, съобщиха, че размишляват още по дефиницията за понятието активен земеделски стопанин. Аз лично не съм удовлетворен от е, пояснението на някои текстове, примерно е, каква е точната роля на сертифициращите органи. Също за това какъв ще е обхвата и какво означава член 97, говорих за него, а също така и за автоматичните корекции – пак повтарям, има разлика по който се подхожда по този въпрос в регламента за ОСП и регламента за структурните фондове. Но в края на кращата това са е, елементи от един дебат, който едва сега започва. Освен това, е, искам да е, ви <laughs> кажа, че в 4.30 ще трябва да се появя в Комисията по земеделското благодаря и успех! Благодаря. А, с това приключваме изказванията по тази точка, по този доклад, доклада на Сметната палата. И това е добре, защото, както каза и господин Кретан, дискусията по ОСП започва да се развихря с пълна сила. Благодаря и на комисията за нейните отговори. И така може да преминем към следващата точка от дневния ред. А именно, това е програмата Херкулес 3. Докладчик е госпожа Иляна Иванова. И имате във вашите папки един работен документ. работен документ от Сметната палата. Господин Цвикел е също тук. Ja, zuständig. Ich rufe zunächst die Berichterstatterin. Най-напред ще дам думата на докладчицата, а след това представителя на господин Кнауф и от е, Сметната палата господин Твикъл ще получат също думата представителя на комисията, господин Таверн, също ще може да се изкаже в последствие. И така, на първо място госпожа докладчицата, госпожа Иванова, има думата. Thank you, Mr. Chair. Really briefly... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да ви представя този първи работен документ, който представлява въведение в досието, Херкулес. Какво представлява Херкулес? Това е, е специална програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, създадена през 2004 година. Съществуват програмите Херкулес 1 и 2 и сега спектъра на Херкулес 2 беше разширен, за да се включи е, борбата с измамите, най-вече борбата с фалшифицирането на цигари. Ние Настоящата програма Херкулес 2 ще спре да действа през декември 2013 година. Това, което е нашата цел е да анализираме постигането на целите на настоящата програма, евентуално да видим дали тя ще бъде продължена. Тук има няколко въпроса, към които трябва да се обърнем преди да приемем законодателните актове. Това е първия работен документ, който се фокусира върху три важни теми, които на този етап ми се сториха важни. Първо, евентуалното заделяне на финансови пакети, приемането на принципа на универсалност. Второ, устойчивото финансиране и трето координацията и оценката. По тук трябва да кажа, че има голяма подкрепа за борбата с измамата и фалшификациите, няма съмнение, но аз искам днес да поставя въпроса доколко ефективно е използването на средства на Европейския съюз за тази цел и дали можем да намерим един по-координиран начин на работа между комисията и страните членки, така че е, наистина да дадем значителен принос към борбата с е, фалшификацията. Господин Цвика от комисията присъства. Имаме представители на Олаф и на комисията, които ще споделят с нас каква е тяхната перспектива. Но а, нека да се спра на първия въпрос за заделянето или целевото заделяне на а, средства за борба с а, нелегалния трафик на цигари – Бюджета тук се увеличава от 98,6 милиона на 110 милиона в Херкулес 3. Очевидно, различните институции имат различно мнение относно прилагането на принципа на универсалност. И моят въпрос или по-скоро моето разсъждение е, че а, ние трябва да гарантираме запазването на принципа на универсалност, когато продължим с Херкулес 3. средствата от Херкулес 3 могат да бъдат предназначени за борба срещу контрабандата и фалшифицирането на цигари, но аз вярвам, е, че е, трябва да водим открит и задълбочен дебат с всички институции, които работят в тази сфера. Любопитна съм да чуя какво мисли комисията, какво мисли Европейската сметна палата. Втория въпрос е, е въпроса за устойчивостта на финансирането на инициативите срещу контрабандата. Инициативите предприяти от Олаф и страните членки. На този етап не можем да намерим достатъчно информация за резултатите от осъществяването на програмите Херкулес 1 и Херкулес 2. Няма достатъчно обратна връзка за това по какъв начин са били изразходени средствата и каква е била координацията с националните инициативи, така че в крайна сметка всички усилия, които са положени в тази сфера, да са а, а, били ефективни, а не да са се е, припокривали, е, тъй като и страните членки и ОЛАФ отделят средства за това. Имаме становище от Сметната палата от 2006 година, специални доклади по въпроса и основните констатации са, е, че подобно на други сектори, тук ни липсват и ясни индикатори за осъществяването на програмата и постигането на резултатите. Това е разработено и в няколко документа на комисията в междинната оценка и в оценката на въздействието. Комисията използва някои от някои индикатори, като процента на съвместните операции, сумата от възстановените е, средства, случаите разгледани от следствените органи, но това са все индикатори, които не покриват всички дейности, е, финансирани по проекта. Така, например, това, което попада в раздела обучение и конференции. За обучението и конференциите, например, няма ясни индикатори, с които ще се измерват постигнатите резултати. Искам да подчертая, че ние имаме нужда не само от количествени, а и от качествени резултати, защото ние трябва да можем да ги измерим. И на последно място, но също важно, искам да спомена въпроса за управлението и за оценката. Искам да отбележа тук две постижения. създаването на специално звено в ОЛАФ, работещо за защита на финансовите интереси на Европейския съюз в всички сектори. И второ, искам да спомена създаването на общата вътрешна база данни, в която се събира информация за всички проекти, които се управляват от а, ОЛАФ. В специалния доклад на Сметната палата от 2011 година се обсъжда въпроса за а, конфликта на интерес и възникваш от това, че Олаф от една страна е бенефициент, от друга страна а, отговаря за мониторинга на изразходването на средствата. Искам да ви помоля да дадете коментар на, на това. Искам да чуя някакъв коментар от комисията. Надявам се дискусията ни да бъде ползотворна. Очаквам с нетърпение да чуя изказванията на комисията, Олаф и най-вече на Европейската сметна палата. Благодаря. Много въпроси бяха повдигнати. Сега давам думата на представителят на Олаф. Не знам дали ще произнеса правилно името ви. Заповядайте, господин Кал. Благодаря. Благодаря и на госпожа Иванова за любезните бележки. Вие имате работният документ за целенасоченото заделяне на средства ще оставя колегата да отговоря и мога да споделя следната информация. Първо, настоящата програма Херкулес 2, която ще се изпълнява в настоящата финансова рамка. Ние направихме междинен преглед на Херкулес 2 през 2010 година от звъното за вътрешен одит на ОЛАФ и там се прави много обстоен преглед на всички дейности – които са извършени по Херкулес 2 в съответният период от 3 е, години, които бяха подложени на оценка. Резултатът е много интересен. Има много проекти за технически системи в подкрепа на е, съответните органи в страните членки. Примерно закупени са скенери от различни законоприлагащи органи в подкрепа на борбата им с контрабандата. Междинната оценка на въздействието дава доста пълна картина за това какво е извършено и какви са резултатите, както и кои са показателите, използвани от ОЛАФ и комисията при изпълнението на Херкулес 2. Смятам, че този документ ще е полезен в дискусията, която те първа ще се провежда. Също така, Направихме една оценка на въздействията, когато дадохме нашето предложение – тя е приложена към текста, към нашия документ. 2011-94. 9.14, извинявайте. Тук, тук отново се излагат основните резултати, т.е. това е малко по-актуализирана версия на междинната проверка. В оценката на въздействието и в финансовията декларация, която приложихме към предложението на комисията, ние излагаме някои от резултатите, които вие споменахте. Какво възнамеряваме да направим? Да работим допълнително за до изчистване на показателите за изпълнение – първо е необходимо да се изготвя една окончателна оценка, след като приключи Херкулес 2. И на базата на тази окончателна оценка и съответно постигнатите резултати, при приключването на програмата ние ще дадем и конкретни предложения за това как да се формулират по-конкретни показатели в допълнение на вече предложените показатели от комисията. Ние е, до този момент даваме някои конкретни а, индикатори, но действително те може би се считат повече за количествени, отколкото показатели за качество. Второ, имаме намерение, както е посочено в е, предложението на комисията също. Имаме намерение да обсъдим годишната работна програма за Херкулес 3 в е, една експертна група за борба с фалшификациите, така наречения Коко, Коко Олаф. Там ще има представители на е, националните власти, експерти за борба с фалшификатите и контрабандата. Също ще се търсят е, показатели, които могат да бъдат измервани и е, ще се проведе дискусия за това какво потенциално могат да бъдат тези показатели. Също така е, смятаме да използваме годишни финансови отчети с работни програми, където ще се съдържа информация за очакваните резултати и до известна степен показатели за работата, които, когато залегнат в работната програма, могат също така да бъдат обсъдени в експертната група, за да се доизчистят показателите за оценка на предвижданите дейности по програмата. Това е, което мога да кажа и се надявам, че по някакъв начин ви отговарям до известна степен на въпросите. Yeah, thank you very much. Um, the next... Благодаря. Следващият оратор, господин Цвикъл от е, Сметната палата. Моля. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. <clears throat> The Court of Auditor is currently working uh, on its opinion. Сметната палата е, работи по становището си за Херкулес 3. Е, Обсъждахме въпроса и с а, докладчика госпожа Иванова се срещна и с Олаф. Работата продължава. Ще има още срещи с Олаф и ние ще, след това ще изготвим проекта становището си. Тоест, е, работата в момента е, се изготвя и аз мога само да окажа в, в каква посока най-общо ще върви становището ни. Не мога да кажа нищо, кой знае колко конкретно. В края на краищата Основните проблеми, които палатата установи в проекто документа си, съвпадат с тези, които са очертани от доклада на Европейския парламент. Нека да упомена някои общи наблюдения и няколко конкретни коментара. Първо, въпроса е има информация, но не е ясно и е, за сега няма пълна оценка на Херкулес 2. Затова е, ние искаме да чуем от комисията и от Олаф дали програмата постига целите си. Междинната е, преглед на целите покриваше периода 2000, 1 януари 2007 декември 2010 и се поставя въпроса преди да пристъпим към изпълнението на Херкулес 3, дали да не се обсъди оценката на Херкулес 2, т.е. Да, да се дискутира доколко са постигнати нейните програми. Второ общо наблюдение от моята страна. Националните и европейските средства които се отпускат от производителите на цигари. Знаем, че около 40% от Херкулес 3 на 40 милиона ще се отделят за борба с контрабанда на цигари. Това, разбира се, подсилва и ангажимента на комисията в сътрудничеството и с производителите. По споразумението обаче 9% от 90% е, от над 2 е, е, милиарда евро се плащат в националния бюджет. И тъй като 90% от тези средства отиват директно в страните членки, се очаква да получим повече информация от, от комисията за това как те контролират тези средства, така че да няма дублиране на използването на тези средства и на европейските средства. Тоест, необходимо е повече информация за това как се разпределят тези средства на национално ниво. Тази информация трябва да е налична на ниво комисия, за да можем и ние да бъдем информирани. В края на краищата почти половината от тези 2 милиарда скоро ще бъдат използвани и ние трябва да видим дали са постигнали на ти целите. Второ, връзката с Херкулес 3 и споразуменията с производителите на цигари и липсата на финансиране евентуално. През 2016 година при при, ще престане да действа едно от споразуменията с, производ... с едни от производителите на цигари. И тогава вече трябва да мислим дали ще продължим а, това споразумение или е, да търсим други начини за покриване на тази, а, е, този, това бяло петно в финансирането. Трето повишаване на съфинансирането. Интересно е как, е, какви са аргументите на комисията за повишаване на степента на съфинансиране от 50% на 80%, в някои случаи 90% ние считаме, че в този момент, когато има ограничения на европейския бюджет, не сме против, но искаме да чуем какви са техните съображения. Второ конкретно тен коментар. Как Олаф подхожда към Херкулес 3? Палатата направи доклад за ОЛАФ и коментирахме, че ОЛАФ трябва да се концентрира върху разследващите е, си функции, а не върху управленски такива, като например програмата Херкулес. Мисля, че ще се върнем на тази тема и в следващите си становища. Трето. Третия ми конкретен е, коментар е за е, показателите за дейността не считаме, че те са достатъчно ясно дефинирани и е, ще трябва да дискутираме това допълнително с Олаф. И накрая коментар свързан с упростената процедура за отпускане на средства под 50 000 евро. Разбира се, това е свързано и с е, регламента за финансиране, който в момента се обсъжда. Да, приключа. Ние все още сме в процес на изготвяне на проекта за становище. Смятаме, че във втората половина на май или началото на юни ще е, стигнем до окончателен текст и тогава ще се върнем пред вас и ще ви представим нашето становище, ако разбира се, вие желаете това. Благодаря, господин Цвекъл, за вашето становище. И сега господин Таверн от комисията има думата за своето изказване, преди да открием дискусията. Господин Таверн. Sur la question des, des recettes affectées, je dirais que... По отношение на средствата има два въпроса. Единият е принципен и комисия, комисията държи да се спазва принципа за универсалност. Този въпрос се разглежда и при разглеждането на финансовия регламент и по време на последния триалог бе постигнато частично споразумение по член 18 на регламента. Парламента във всички случаи настоява една част от средствата да бъдат заделяни. Ако обаче отворим вратата за подобен подход към средствата на една програма, други програми също ще искат да се възползват от, от този механизъм, например социални програми, програми е, свързани с здравеопазването. Тоест, ще се е, създаде прецедент да се споделят приходи, е, за, които да не отиват директно в програмата. Тоест, ние оставаме, отваряме котията на Пандора. Въпрос, също така се поставя въпроса за средствата, които не могат да бъдат освоени от програмата. Тоест, дали не се отпускат целенасочено твърде много средства по програми, които не могат да ги освоят. В този смисъл комисията поема ангажимент всяка година до 2020 година да представя пред бюджетния орган, който да се произнесе по това предложение, предложение за съответните суми за, да, за съответните дейности, като те да се базират на разходите, а не на поети ангажименти. Така, примерно, може напълно да се запази принципа на универсалност при приходите. Надявам се, че този подход ще бъде прият от е, комисията. Четвъртък или петък ще се обсъжда този въпрос и имам увереност, уверенията на, мо, на моите органи, че това ще се случи. Ja, yeah, Благодаря. Сега може да започнем дискусията. Господин Бълчейте, вие искате да се изкажете? Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа, защото в Литва от 15 години Филип Морис внася цигари. И при нас има нещо особено. Ние сме, имаме гр- е, граница с Руската федерация, с Белорусия. И Херкулес 2 и 3 малко ще се различават. Може би ще се променят малко принципите на контрол, но е, искам отново да кажа, че при нас има една голяма особеност. Ние имаме тук работа с продукт, който осигурява големи доходи в бюджета. Напоследък получихме официална информация – че, до, че се продават фалшифицирани цигари до 43%. Те се пренасят нелегално през границата и поради тази причина би трябвало да подкрепим Херкулес 3. И когато говорим за контрола, то важно е да се работи с Олаф и с други компетентни органи от другите държави членки, които имат опит в тази област. Например, Балтийските страни, които имат граници с страни, в които цените на цигарата са доста по-низки, поради облагането с данъци и поради други фактори. Ето защо аз съм за продължаването на програмата. Според мен средствата трябва да бъдат увеличени за повече съоръжения, за повече технически съоръжения, за да могат да бъдат обезпечени и спрени контрабандните цигари може би те могат да се проследяват по сателитни пътища. Ако продължим програмите, ще може да спестим много средства, както в държавите членки, така и на европейско равнище. Благодаря. Председателят господин Гайер е следващият оратор. Ние нямаме противоречие от нашата политическа група с точките от документа на госпожа Иванова, но искам да засегна някои аспекти. Правните аспекти. А, според тях, държавите членки отговарят за външните граници на Европейския съюз. А, това означава, че те отговарят и за контрабандата, и мисля, че Чешката република е единствената държава, която не е ратифицирала а, споразумението за защитата на интересите на Съюза. Това е правната основа. А сега ние сме в една ситуация, в която съветът заедно а, същевременно казва, че а, наистина за ние не може да защитаваме сами границите си, казват държавите членки. Имаме нужда от допълнителни средства от Херкулес 3. Така бихме могли да осъществим защитата на границите по-добре. Тоест не се дават средства от националните бюджети, дават се средства от общностния бюджет. И тогава съвета други държави, но същата институция казва, добре, но е, ние не бихме искали да даваме е, средства от общностния бюджет. Тоест, е, иска се повече изпълнение за по-малко пари. Това е позицията на съвета. И мисля, че това никъде по света не може да се случи. Повече услуги, повече изпълнение, по-високи стандарти се заплащат. Не смятам, че държавите членки трябва да плащат повече. Сега, аз не искам да се спре Херкулес 3. Аз обаче смятам, че държави членки имат големи проблеми при защита на външните граници. И е, както каза и господин Бълчитис, това е в интерес на целия Европейски съюз, да са защитени общите граници. Борбата срещу контрабандата трябва да бъде укрепена, но на едно място искам да внеса повече честност – в дискусията и то в дискусията на съвета. Господин Цикел от Сметната палата също каза, че споразуменията, които има Европейския съюз с производителите на цигари, водят до плащания, които са целеположени, целеобвързани. Те са за подкрепа на мерки в борбата срещу контрабандата на цигари. Интересуваме дали тези държи държавите членки, които са получили в крайна сметка тези плащания, дали тези държави членки са използвали средствата по предназначение или не. Става дума за милиарди. Добре, е, те са разпределени на сред е, между 27 държави членки, но каква е ситуацията в Германия? От доклада на Олаф никъде е, няма толкова разследвания, както в Германия, свързани с контрабанда на цигари. Това са една четвърт от всички случаи, с които се занимава Олаф в Германия. И интересно, да се знае не само от перспективата на Европейския парламент, а и от перспективата на един германски политик и от перспективата на Бундестага. Дали Германия използва средствата, които получава по този параграф, наистина за цели за борба срещу контрабандата с цигари. Много съм любопитен да получа отговор. Uh, Искам само да добавя един въпрос, за да поясним. Вие говорите за един процес на, на промяна на критериите, и на индикаторите по Херкулес 2. Мен ме интересува обаче Херкулес 3. Интересуваме дали ако няма да бъде по-добра и да се разработят тези индикатори преди да вземем решението и да ги прехвърлим върху Херкулес 3? И кога възнамерявате тези индикатори да бъдат готови? За момента няма други желаящи да се изкажат от колегите. Аз самия също имам един въпрос, тъй като тук има представители на Олаф и на комисията, ще ги помоля да взема отношение последното. А ако правилно съм разбрал господин Цвиклер, сметната палата а, смята, че няма да бъде добре Олаф да управлява собствена програма, а ще бъде добре за бъдеще да се концентрира върху борбата с измамите. Ако правилно съм разбрал, такова е становището на Сметната палата и затова ме интересува какво е мнението на господин Као и какво е становището на комисията по този въпрос. Дали може да си представите някаква форма на организация, която да отразява препоръката на Сметната палата. Първо ще дам думата на господин Као да отговори на въпросите. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Иванова, за въпросите. Що се отнася до отговорността на Олаф за а, финансовото управление и управлението на а, програмата Херкулес 2 и по-късно на Херкулес 3. Мога да кажа следното. Специалният доклад а, за Олаф беше взет предвид, бяха взети и препоръките на комисията. наскоро избраният ни генерален директор господин Джованни Кеслер подобри капацитета на нашия офис в, по отношение на разследването. Тоест има повече персонал, който се занимава с разследвания. С други думи, комисията взе предвид препоръките на Сметната палата. Тази реорганизация на нашия офис беше извършена към 1 февруари 2012 година. По този начин се създаде повече яснота и по-голяма по независимост на а, звената, които се занимават с а, разследването по отношение на финанс, управлението на финансите също имаме по-добро и по-ясно разпределение на отговорностите. Така че комисията взе предвид препоръките на Сметната палата. Сега, когато казвам това, имам предвид Херкулес which um, indeed uh, uh, provide us the most interesting projects which we could. От страните членки се надяваме, че ще дойдат много интересни е, проекти и ще е, направим и възможност, ще търсим възможности да предоставим достъп до специализирани бази данни. Това е подходът на комисията и ние искаме да се направи действително ясно разграничение между отделните функции. Палатата препоръчва на комисията и на ОЛАФ да сложи акцент върху разследващите си функции. За показателите за работа и коментара на докладчикът, мога да кажа, че е необходимо комисията да изготви окончателна оценка за Херкулес 2 за целия период 2007-2013, да се направи окончателна оценка за това как е провеждана програмата, какви са резултатите и тази окончателна оценка, която се визира и в член 7, ще бъде използвана за формалирането на допълнителни показатели, освен тези, които фигурират в оценката на въздействието и в средносрочната проверка. Това е нашата цел. Междувременно ние а, ще се опитваме, както казах, за финансирането от 2013 година да обсъдим работната програма в работната група, която казах, Коколав, за да можем да решим по какъв начин да се измерват резултатите и кои са най-добрите показатели, поне според нашият опит. Благодаря, господин Као. А, сега ще дам веднага думата на господин Таварна от комисията да отговори на а, поставените въпроси. Заповядайте. Monsieur le Président, je suppose que vous voulez вие сигурно искате да чуете от мен а, за това как Олаф си упреда... управлява програмите. Но Олаф е една хибридна служба. Моите колеги, а, моят колега а, обясни какви са техните мисии. Не бива да се смесват ангажиментите за защита на финансовите интереси по отделните програми. Аз лично не мога да коментирам функциите на ОЛАФ и коментарите на палатата. Струва ми се, че двете функции на ОЛАФ са свързани, но не е не е комисията тази, службите на комисията тези, които трябва да коментират това. Добре, сега ще питам още веднъж сметната плата, господин Цвикъл. Може ли вие да вземете отношение? Може ли да ни кажете каква е вашата оценка на изпълнението на вашите препоръки? Няма какво толкова да добавя към това, което беше казано. Ще започна с последното, именно с програмния менеджер. В нашето становище от 2011 година ние казахме какво според нас трябва да прави Олаф, а именно да се концентрира върху разследващи дейности. Не, не, зна... не знам какво се е случило от 1 февруари 2012 насам в Олаф но ние продължаваме да поддържаме нашето становище, че Олаф трябва да се концентрира върху разследването, върху разследващи дейности. Директното е, друг е въпрос е как трябва да се организира управлението на програми от типа на Херкулес. Дали с това управление трябва да се занимават същите хора, които се занимават и с е, е, разследването. В проекто становището ни се казва, че може би не е подходящо програмния менеджер да прави и двете неща. това, което споменах, въпроса с кофинансирането, с получаването на повече информация от страната страните членки. Това са все неща, които ще обсъдим в следващите срещи с Олаф, за да получим повече яснота. И на базата на тези разговори в едните седмици ще финализираме нашето становище и ще го представим на докладчика и на Европейския парламент. Това мога да кажа към този момент това, което можем да ви представим днес са елементи от е, окончателното ни становище, но тъй като работата е, продължава, окончателното становище те първа предстои. Добре, благодаря, казва председателя, благодаря за отговора. има един допълнителен въпрос от колегата Бълчите. Заповядайте. Благодаря сега съвсем накратко. Искам да реагирам на това, което се каза от Европейската комисия, също така от представителя на Европейската сметна палата. От няколко месеца, даже от няколко години насам, много учтиво си обясняваме, неща във връзка с хибридната роля на Олаф и хибридната отчетност, която те дават. Този проблем трябва да бъде решен и той трябва да бъде решен по амбициозен начин. Съгласен съм а, с това, че Олаф а, не трябва да поема ролята на програмен менеджер а трябва да се концентрира върху разследванията, които води. Ако това се направи, си, нещата ще се дойдат на мястото и ние няма излишно да губим време да обясняваме неща, за които говорим от месеци. Благодаря. Това беше в заключение една политическа оценка. В заключение ще дам думата сега на докладчика и ще приключим. Заповядайте, колега Иванова. Благодаря съвсем накратко. Благодаря на колегите за участието в дискусията. Благодаря и на палат, представителите на Сметната палата и на комисията. Ние всички сме на едно мнение, че искаме да подкрепяме дейността за борба с фалшифицирането и контрабандата. Но искаме да има и повече прозрачност, повече координация, по-добро разбиране на това какво правят страните членки и какво прави комисията. За момента мога да кажа, че ние възнамеряваме да изготвим втори работен документ, който да обърне внимание на проблемите, да постави евентуални решения и предизвикателства и, както каза и господин Цвикъл, може би ще се координираме, когато Сметната палата изготви своето становище, така че да представим и двата документа в нашата комисия в един момент. Благодаря. Благодаря на господин Калон и на господин Таверни, на господин Цвик е, за интересните становища по тази важна тема. Темата ще продължи да ни занимава нашият парламент би желал по този въпрос, както и по много други въпроси, да знае повече за това какво правят страните членки. Мисля, че проблема, за който говорихме днес, е принципен институционален проблем и се надяваме да намерим добро европейско решение за него. С това мисля да приключим работата по тази точка от дневния ред и, и нека да преминем сега към следващата точка от дневния ред. Става дума за иновативните финансови инструменти в следващата многогодишна финансова рамка. Доклад по тази тема е доклад по собствена инициатива на Комисията по бюджета. Ние като Комисия по контрол, бюджетен контрол я е, взимаме становище. Днес очевидно е големия ден на наша нашата колежка Илиана Иванов, защото тя е докладчик и по тази тема. Благодаря за голямата отговорност, която пое, работейки по тази тема. Давам и думата. Заповядай. Благодаря. Обещавам ви, че това ще е последно изказване от моя страна. Благодаря на колегите за търпението. По отношение на международните финансови инструменти за следващата финансова перспектива, комисията обяви в своето съобщение 662 от 2011 че финансовите инструменти ще играят все по-важна роля в е, разходването на бюджета на Европейския съюз в периода 2014-2020. И според мен докладът е и навременен, и необходим. Първо искам да подчертая факта, че се разработват все по-голям брой финансови инструменти от страна на комисията в подкрепа на нейните цели. И ако разгледаме тези инструменти в подробности, ще видим, че те съществуват във всички области селско стопанство, научни изследвания, развитие и така нататък. Възможността да се изпивно средствата е свързана именно с тези нови инструменти. Но ние трябва да гледаме на тях и от е, ъгъла на бюджетния контрол. Е, някои от моментите, които подчертавам в нашето становище, са свързани с е, дефиницията на финансови инструмент в ревизирания финансов регламент. Това е много важна стъпка, която ще допринесе за по-добрия контрол и мониторинг на подобни инструменти във всички области. Защото е много важно да се придържаме към тези е, дефиниции във всички законодателни документи, с което ще се изчисти и механизма за техното управление. Също трябва да се, определи, да се реши въпроса с белите петна в финансирането при използването на публични средства, за да няма и изкривяване. В такъв смисъл трябва да се спазват и разпоредбите за държавните помощи. Сметната палата излезе с две становища за малките предприятия и е, за помощта за малките предприятия от е, Фонда за развитие. Трябва да се обърне внимание на тези становища, преди да се предвидят е, нови разпоредби за следващата финансова рамка. Е, предвидила съм някои изменения и препоръки. И накрая искам да подчертая основните моменти, които трябва да се обсъдят преди да се премине към обсъждане на многогодишната финансова рамка. Трябва да има надежни системи за мониторинг и контрол, за да има малък брой из, измерими, конкретни и надежни показатели, които да се съсредоточават и върху качество, не само количество. Да има също така и цели и целеви нива, които да оценяват ефективността на финансовите инструменти. Искам да отправя на бързо няколко въпроса към комисията. Първо – Смята ли комисията да ни предостави някаква информация, доклад или нещо, е, като даде една обобщена е, представа за това какви финансови инструменти се предвиждат за следващата финансова рамка? И е, факта, че в момента се разработват някои инструменти от комисията с едни и същи или много сходни бенефициенти, става дума за структурните фондове и за програмите за подкрепене на малки и средни предприятия. Как координира комисията различните програми, за да не се препокриват те и да не се дублират изразходваните средства? Благодаря на докладчицата. А сега господин Хабенет от комисията. Ако желаете да представите вашето становище, това би облегчило нашата дискусия. С удоволствие. Благодаря ви. Благодаря на комисията и на докладчицата да участвам в това изслушване. Ще започна с последния въпрос, засегнат от докладчика. Наистина, в настоящата рамка има определени инструменти и определени рискове, които, е, е, рискове да се препокриват тези инструменти. Ние сме разгледали този въпрос, що се отнася до финансовите инструменти на Европейския съюз. що се отнася до координацията и до препокриването, а, ние сме се опитали да предложим един по-малък брой от инструменти с по-малко пресечни точки – това се отнася до последващите инструменти и програми. Ние се опитахме да предложим и общи правила, които отразяват най-добрите практики и които ще се погрежат за прилагането на всички инструменти, така че да предотвратим а, търсенето на най-изгодни условия от финансовите институции. Искаме да подчертаем, че управляващите органи в държавите членки, те могат да решат кой инструмент да използват дори да има определено, определено припокриване. Но за да намалим риска от припокриване, комисията направи законодателно предложение, а, където може да се прилага смесено, където смесено може да се прилагат инструментите, управляващите органи могат да съберат пари, чрез европейските е, инструменти за постигане на общите и общностните цели. Какво направихме в тази област? Според мен има ясен интегриран подход и заостряне на вниманието върху структурните фондове. Що се отнася до финансовите инструменти, имаме определен брой от тях и е зададе се въпроса в контекста на зададоха се въпроси от депутатите. Ние направихме преглед на инструментите, които са налични и може да предложим допълнителна информация. Сега някои коментари за проектостановището, което сте представили. Най-напред аз го приветствам, защото то подчертава ефективната, ефикасната употреба, е, ефикасното приложение на инструментите. Е, трябва да кажа, че това е, че тези инструменти имат не само економическа, но и политическа полза. Те ще са от полза за различни банкови общества, за институции и те ще допринесат за постигане на политическите цели на Съюза. На второ място Що се отнася до грантовете, а те ще допринесат с по-голяма техническа експертиза и ще доближат финансовите институции до пазара. Във вашето становище, вие правилно казвате, допълни, оказвате допълнителната природа на тези инструменти, допълващата природа. Нека уточня, ние смятаме наистина, че финансовите инструменти са една друга форма на публична намеса с определен обхват и цел, но те не са изключителни е, инструменти. Е, много важно е думата е, допълнително да се тълкува правилно. Сега, важно е кой вид грант, коя, кой, коя, кой вид субсидия ще служи най-добре за постигане на на определен вид цел. В контекста на одитите на структурните фондове, например, бяха направени определени промени за оценка на риска. Нека прецизирам. Рискът не е непременно е, присъщ на финансовите инструменти, той е по-скоро свързан с начина по който финансовите инструменти се прилагат в даден контекст и би трябвало да се вземе предвид, че, прила... че условията за прилагането са зависят и от начина по който управлението на тези инструменти взема предвид условията на кохезионната политика. Изпълнението може да е по-голямо, ако правилата не са толкова сложни и ако броя на актьорите, които са заети в приложението, не е толкова голям. Сега, за проектите в е, по-неразвитите региони, вярно е, че има области, където могат и трябва да се направят подобрения. Ние работим на този въпрос, но въпреки това искам още веднъж да посоча риска от това да се правят сравнения между различните видове финансови инструменти, финансовите инструменти в рамките на кохезионната политика. Такова сравнение не би трябвало да се прави. И сега за, финансир... за нишата в... на финансиране. Не трябва да се видят какви ниши могат да бъдат идентифицирани. Трябва да се преценят ситуациите и нуждите от инвестиции. Е, комисията има определени резерви по отношение на задължителното е, квалификация на такива ниши. Тези ниши не са статични, те непрекъснато се появяват, те, са, те зависят от географски фактори и от други фактори, така че според нас не е възможно точно да се каже какви са тези ниши, какъв е техния размер. Трябва да се направи анализ за 2013 година. Е, която, който анализ да даде перспективата за подобно развитие, за подобен анализ на нали, нищо е до 10 години напред. Искам да подчертая, че това зависи, че, това, че тук не става дума само за финансови инструменти, а и за грантовете. И накрая одитните доклади. Що се отнася одитните доклади за иновации. Препоръката е прилагането на, на предложенията на комисията, свързани с следващата финансова рамка. За структурните фондове и доклада на Сметната палата. Наистина, предложенията, препоръките на, на Сметната палата са взети предвид от комисията. Това се случи през февруари на 2011 година за следващия отчетен, отчет програмен период. Тези препоръки също са взети предвид. Ще има по-ясни правила за абсорбцията на финансовите инструменти. Естествено, ние стъпваме на нашия опит от текущия контекст, но също така вземаме предвид и а, добрите практики, свързани с прилагането на финансовите инструменти. В заключение, ние споделяме мнението на докладчика за едно ефективно и ефикасно прилагане на финансовите инструменти и техния положителен принос. Те се използват вече 15 години, има много оценки, има много одити на европейско равнище, на структурно равнище и ние сме съгласни, че има много въпроси, които, са, които трябва да се идентифицират и трябва да и подлежат на допълнително подобряване. Ние рабо, ще работим в е, бъдеще за това. И съм съгласен с това, че тези инструменти ще дадат положително отражение върху финансовата ситуация в момента на Съюза. Благодаря, благодаря на комисията и имам е, един желаящ да се изкаже и Йогош. Благодаря, господин председател. Вие казвате, че проблема е в прилагането на финансовите инструменти, което се осъществява в страните членки. Това, което виждаме, това, което каза госпожа Иванова, се съдържа най-вече в точка втора на нашия коментар, на нашето становище. Ние сме загрижени за това, че няма правна дефиниция. И за това че е, е, прилагането на финансовите инструменти става е, по различен начин и това е свързано с големи рискове. Европейския съюз и най-вече Европейската комисия е, използва собствената си банка, за да използва на европейско равнище тези е, инструменти. Най-вече тук става дума е, за е, Европейската инвестиционна банка но аз не виждам тази дума Европейска инвестиционна банка някъде да е споменато. С колегата Гайер наскоро, заедно с Европейската инвестиционна банка, бяхме организирали едно малко мероприятие, на което ставаше дума за един вид шаблони, положителен опит е, тъй като Европейската инвестиционна банка не само е трупала опит, но е постигнала вече някакъв, някакъв опит за прилагането на инструментите, така че може да се говори за наличието на някакъв шаблон, който вие наричате общи стандарти. Тези общи стандарти, тези шаблони трябва да бъдат прилагани в страните членки. Вие говорихте за тяхното доброволно прилагане. Е, моя опит обаче през изминалите години показва, че ако на страните членки не се наложи задължително да прилагат тази дефиниция на финансови инструменти, съществува опасност да се изложим на голям риск или да имаме злоупотреби. Така че моя въпрос е, не може ли малко по-остро, малко по-прецизно да бъде е, да изберем такава по-ясна формулировка, която да въвежда някакъв задължителен характер на прилагане на шаблоните на Европейската инвестиционна банка. В момента е модерно да се говори за финансови инструменти, насякъде се говори е, за тях и ако предоставим е, инициативата на страните членки, ще се изложим на риск. Сега колегата Гайер също поиска думата. Йорго а, спомена някои неща, за които исках да говоря и аз. Финансовите инструменти са нещо като магическа пръчка, която преминава през цялата политика на комисията. Въпросът е сега дали финансовите инструменти ще спазят обещанието да привлекат нови финансови средства и на второ място въпроса какви са рисковете свързани с финансовите инструменти. Защото през миналата година финансовите инструменти, не случайно финансовите инструменти бяха разгледани под лупа, така да се каже. Е, и не случайно нашата комисия се занимава с е, нещата, които госпожа Иванова е много добре е изложила в своето становище тъй като все още не е ясно какво ще излезе от тези финансови инструменти. И аз се опасявам, че правната рамка за използването на финансовите инструменти, която трябва да бъде прията от нас така, че тези инструменти да работят, но да не съдържат а, големи рискове, а, ще ни изправи пред големи предизвикателства и защо ние имаме доста опасения в тази връзка. А, ние като цяло подкрепяме линията на докладчика. А, искаме да има по-ясни формулировки, що се отнася до празнотите в финансирането и лошата реализация на пазара. Също така трябва да предотвратим използването на а, различни финансови инструменти за едни и същи цели от бенефициентите. В доклада за освобождаване от отговорност още поискахме това от комисията. Трябва да го направим и в този доклад по собствена инициатива. Мисля, че Йорго това върви в твоята посока, в посоката на тези шаблони, които ти спомена. Тоест, нашата цел е да имаме едно съобхватно наблюдение на риска, свързан с финансовите е, инструменти и а, трябва да поискаме от страните членки да увеличат своята вноска в Европейската инвестиционна банка, ако тя финансира такива финансови инструменти. Не е ясно откъде ще дойдат обаче финансите. Затова и на нас ни се иска да видим някои червени нишки така че в е, доклада на нашата комисия да е ясно, запис, да е ясно записано, че е, трябва да се изключи възможността за злоупотреба с финансови е, инструменти и че тези финансови инструменти не бива да, да се е, разработват така, е, че е, банките да си създават данъчни оазиси на мястото на своето седалище или в някои свои клонове. Не искаме да ограничим използването на финансовите инструменти, но искаме да очертаем ясно неговата рамка. И преди да дам думата още веднъж на комисията, ще дам думата на госпожа Иванова. Благодаря, господин председател. Наистина съвсем накратко. Искам да благодаря на колегите за подкрепата, за това, че имаха толкова търпение през този дълъг ден, за участието на комисията – и на всички останали. Благодаря. Ще ви дам думата да вземете отношение по е, набелязаните въпроси. Заповядайте. Yeah, will, um... Благодаря. Четири момента ще поясня. Първо, Въпроса за общата дефиниция. Второ, Европейската банка за развитие и е, е, регламента за финансиране. После въпроса за шаблоните. И накрая червените нишки. Може би ще е прекалено далеч да стигне и до увеличаването на капитала, но ще засегна и тази тема. Да започна с дефинициите. В финансовия регламент се съдържат общи задължителни дефиниции, както за европейските финансови инструменти, така и за структурните фондове. В момента по общите разпоредби за структурните фондове се използват същите дефиниции, така че всички финансови инструменти конкретните, които се предлагат, ще се базират на дефинициите на финансовия регламент. Тоест е, всички ще прилагат е, едни и същи дефиниции. Ние много твърдо настояваме на това. Не дефинираме единствено продуктите и механизмите, но и е, дефиниции с цел да има ефект на мултиплициране, защото искаме да избегнем е, риска от е, тълкуване. За това използваме е, последователно едни и същи понятия с едни и същи дефиниции. Що се отнася до рамката, голямо внимание бе отделено да се разгледат е, едновременно финансовия регламент и делегираните актове. Те ще бъдат подадени е, през май на съвета и парламента. И общите разпоредби и делегираните актове по структурните фондове, за да има последователност. На моменти е необходимо да има разлики. Не може да се прави само копипейст. Налагат се и разлики, но е, рамката за структурните фондове е ясно, че ще бъде разработена в много по-големи подробности, още предварително, а не след като те започват да финансират. Сега за това, кой ще управлява или ще има ли делегиране на правомощията. Комисията може да управлява в определени области, но за финансовите инструменти обикновено тези функции се предоставят на трети е, стопански единици. На кого може да се предоставят тези е, функции, е, кои ще бъдат тези е, доверени е, институции. Това са няколко много проверени институции. Европейската банка за развитие, и други финансови институции. Също така и националните банки, както и е, частни институции. Но е, тези функции няма да се предоставят на частни фондове и на частни банки. Това е което се предвижда в регламента. Също така има изисквания по селекцията на тези институции, ако, те, ако става дума за Европейската банка за развитие и другите европейски институции, е, те ще бъдат предвидени отделно, а всички останали ще бъдат обект на а, предварителна оценка, за да се установи дали имат съответните процедури и процеси, които се изискват от комисията. Това е предвидено. Трето, шаблоните. Според мен е, има две нива, на които работим по шаблоните. Първо, службите на комисията разгледаха всички финансови инструменти на европейско ниво. Сметната палата също предостави доклад, от който се извадихме заключения за това какви разпоредби искаме да бъдат включени в законовите текстове. И е, на тази база комисията направи своите предложения, които сега се дискутират от съвета и парламент. В е, близките няколко седмици ще бъдат е, предложени и още един кръг от разпоредби или правила – които ще бъдат задължителни и които трябва да бъдат изпълнявани от всички служби, работещи по финансовите инструменти и по структурните програми. И на трето ниво ще има правила, които се е, изпълняват само от европейските финансови механизми, които отново са формулиране на базата на предишен опит. Що се отнася до структурните фондове, там положението е различно – там правилата трябва да се дефинират директно, а как после ще работят управляващите органи си е, решават те, но те трябва да работят по правилата. Затова има две форми на допълнителна намаса, те така наречените готови или типови, типови финансови инструменти, шаблони, както ги нарече колегата тук – където управляващите им органи имат ясни изисквания за отчетност и е, такива проекти могат да бъдат използвани, примерно за подкрепа на малки и средни предприятия и така нататък. общите механизми или смесените механизми трябва да спазват европейските правила, а те ще се формират на доброволна основа. А третия вид проекти са про, механизмите, които ще определят своите собствени правила, но трябва междувременно да спазват и съответните учредителни регламенти и вторичното законодателство. Ние също напълно споделяме е, мнението, че трябва да има съответни разпоредби за това да няма избягване на данъци и данъчни измами. И за това е, преминахме към различен е, подход от първоначално планирания да формулираме ниско ниво на изисквания. Сега ще се формулират разпоредби в вторичното законодателство, не само на доверените институции, но и на всички останали, които работят по финансовите механизми. За увеличаването на капитала не мога да коментирам политиката, но мога да кажа следното. Финансовите инструменти, тъй като споделят ръска с Европейската банка за развитие, е, трябва да има механизми за установяване на капиталната адекватност на съответните институции. В момента ние не можем да завишим е, фонда за споделяне на риска на тези е, механизми, но може да се предвиди в бъдеще да има възможност за промяна и подкрепа, защото в противен случай няма да може и да се разгърне тази идея за съвместни проекти. Аз обръщам внимание на господа депутатите и на това. Абшлизен. Und äh, ja, wir, wir haben eine Abstimmung, ja, die äh, kommt, die Amendment. Благодаря. До 3 май 12 часа трябва да подадете вашите предложения за изменение. На 29 май е гласуването. И така приключваме с тази точка от дневния ред. А именно, това е становището за предложението за регламента за програмата на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации. Докладчикът е господин Гайер. Ja, danke, Herr Präsident. Äh, danke auch den verbliebenen Kollegen. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, които остават да ме изслушат. Та нова програма, която предлага комисията, аз предлагам, бих, бих предложил заглавието социален напредък, а не социална промяна и социални иновации. Ясно е защо е необходима тази програма. Въпросът е, че ни е нужен един допълнителен инструмент за повишаване на заетостта, една нова програма, която да включи нови инструменти, нови практики извън наличните, където може да се изпробват нови начини на финансиране за постигане на целите на Европейския съюз в рамките на инициативата 2020. Тук естествено има е, една много важна цел, а именно намаляване на бедността. Каква е ролята на нашата комисия тук? Това е единия въпрос, но искам преди това да кажа, че предприех определени редакционални промени, защото има един определен е, но противоречие между цели на програмите от една страна има 5 милиона хора, 500 е, милиона хора, които ще имат полза от тези цели, а от друга страна има един малък брой програми, които не могат да постигнат тези цели. Сега това не е критика на комисията, но е свързано с очакванията, които човек има, когато се създават подобни програми. Затова е хубаво да внимаваме с формулировките, защото в крайна сметка имаме ограничени средства и ограничена възможност за намеса, ограничена възможност за провеждане на ограничен брой проекти. Затова подчертах, че проектите и инициативите, които ще се финансират чрез тази програма, ще дадат пример за добавената стойност в Европейския съюз. Но съм загрижен, защото тук става дума и за финансовите инструменти. Това е отново а, предложението на комисията. инструменти, чрез които да се опосредстват синергии между отделните фондове и програми. Ние обаче се занимаваме с бюджетен контрол и въпросът за синергиите е разумен, но там където има пресечни точки, които, които са произволни, нещата стават трудни. Защото какви са проектите, които да се финансират чрез социалния фонд и кои са проектите, които да се финансират чрез тази програма? Казва се да се създадат синерги добре, но значи ли това, че тези програми, че тези а, проекти трябва да се финансират чрез двата инструмента? В такъв случай тук става дума за своеволие, а не за синергии. Аз не бих могъл да си представя сега как могат да се използват тези синергии, но така би могло да се създаде ситуация, в която след 3 години Сметната палата да ни каже, изобщо не е ясно, кои фина... проекти са финансирани чрез тази програма и кои проекти са финансирани чрез социалния фонд. В някои държави членки, например, един проект е финансиран от тази програма, в други е, държави същия проект е финансиран от социалния фонд. До някъде тази ситуация би била поносима, но по-лошо би било, ако тази ситуация се получи в една държава или ако един проект по принцип се финансира от двата източника, а още по-лошо би било, ако един проект би бил допустим за финансиране от единия и от другия източник. И така, с думата синергия имаме едно прикрито припокриване при финансирането. И за това бих си пожелал да има по-ясно разделяне на източните за финансиране, а говорим непременно и толкова много за синергии. Комисията казва, че ще има определени цели, говори за проценти, с които да се постигнат, е, чрез които да бъдат постигнати е, дадените цели. Аз бих ограничил средствата процентуално, по-важно е, по-важни са политическите приоритети, които проистичат от Европейския съвет. И по тези приоритети трябва, на, по тези приоритети трябва да се ориентират отделните инструменти. И накрая бих се радвал, ако имаме годишен мониторинг – и ние, т.е. нашата комисия заедно е, с Европейската комисия, да вземаме решение кои проекти да се подкрепят по силата на тази програма. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на Кристина Асторис от комисията. Благодаря съвсем набързо, защото вече минава пет и половина. По въпроса за препокриването на програмите от социалния фонд и другите програми. Благодаря. Социалния фонд. Благодаря за въпроса, защото той е много важен. Е, отговорът е съвсем ясен. Тези две програми са взаимо е, Става дума за член 8 от предложения регламент – Социалния фонд финансира национални и регионални е, програми, докато програмата ПСИ е, отговаря повече за европейски, пан-европейски програми, т.е. няма припокриване. Попитахте да, какви са примерите за програми, които могат да се проведат. Например, събиране на статистически данни – и също съвместни проучвания на европейско ниво. Това са а, е, именно програми, които могат да се финансират по програмата ПСИ. По отношение на финансовия пакет. Е, Le résultat de la révision à mi-parcours du programme Progress, qu'on pourrait euh, mettre à disposition du secrétariat de la, du comité всъщност от оценката а, и се вижда, че програмата Прогрес дава много положителни а, резултати е, и има отражение върху европейските а, е, политики и законодателни инициативи, т.е. има добавена стойност. Управлението е, няма проблеми. Това е резултата от средносрочната оценка. По отношение на процентите, е, цифрите, които се предлагат, отразяват настоящото положение. С 9% се увеличава програмата Прогрес. Ja, vielen Dank, Frau Asturias. Благодаря, госпожо Астури. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред, освен ако господин Гайер не желая да вземе думата. Не, не иска. И преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 13. Това е Европейския фонд за адаптиране към глобализацията. Давам думата на Йорго Кацимакакис. Благодаря, господин председател. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е създаден през 2006 година е, в резултат на антиевропейските настроения в някои страни членки, особено в Франция, където на референдум беше отхвърлена Европейската конституция. Е, Европейската комисия помисли, че със създаването на един такъв е, фонд може да завоюва загубени позиции в начало, от самото начало ние гледахме много критично на този фонд, тъй като европейското равнище не може да бъде използвано като някаква панацея. В този фонд всяка година се вливат 500 милиона евро, Комисията по сълскостопански въпроси, Комисията по социални въпроси и за ето са другите две комисии, които взимат отношение по този фонд. Най-високата използвана сума 133 е милиона евро, което означава, че готовността за използване на този фонд далеч не е толкова е силно изявена. Тези средства се използват не за създаване на специални дружества за заето, а по-скоро за квалификация. Това е нещо, което можем да приветстваме. Критерии това е така, защото през 2006 година критериите не бяха ясни, през 2009 година критериите бяха формулирани по-ясно. Сега сме отново на етапа на проверка на критериите. А, и с това стигаме до измененията, които искам да ви представя, които предлагам. Общо те са 12 на брой. Колегата Ортис ще направи още няколко. Ще мина сега накратко през измененията. Първото изменение се отнася до съфинансирането, което до този момент беше 50%. Този процент трябва да бъде увеличен на 65% с ясно предварително ясни предварително определени критерии за това в кои случаи процента на съфинансирането трябва да бъде увеличен. Освен това, искаме да включим като бенефициенти по този фонд селскостопански производители това решение е правилно, защото сълскостопанските производители и самонетите лица също могат да бъдат е, засегнати от глобализацията. Тук също трябва да бъдат спазвани редица и ясни критерии. Кризата, економическата криза е, сама по себе си е, може да бъде ползвана като критерий за ползване на средствата от фонда. Тоест, трябва да има доказана връзка с економическата и финансова криза. Освен това, страните членки трябва да са онези, които трябва да поемат разходите по създаване, изготвяне на доклада. Страните членки също могат да бъдат бенефициенти, но в рамките на 5% от цялата сума. Освен това, ако плащането трябва да стане предварително и то на 100%. Тоест това е особеността на фонда за приспособяване на глобализацията, че е възможно предварително да се получат 100% от средствата. А, и тук, според нас, трябва да бъдат разширени възможностите на комисията за упражняване на контрол. А, защото това е елемент, който не, ние не познат в другите финансиращи инструменти. Това беше изменение пето. Освен това, разходите в този фонд трябва веднага да бъдат ощетоводени, а не едва през следващата година. И ако са нарушени интересите на Европейския съюз, трябва да бъдат наложени санкции. Това са изменения 10 и 11. Освен това, искаме да постигнем по-голяма прозрачност, да получим повече прозрачност от страната на комисията защото а, а, със средствата от фонда трябва да се заместват а, средства не само на национално а, равнище тъй като до този момент средства, които иначе щяха да бъдат платени от страната членки, бяха платени от Европейския съюз. Освен това, искаме да се включи Европейската сметна палата, която до този момент изобщо не беше е, включена, е, тъй като тези средства до този момент не се споменаваха в многогодишната финансова рамка. В изменение 7 и 8 желаем по-засилено да бъде включена сметната палата. Последното изменение, номер 12, се отнася до делегирания правен акт, това е една постоянна тема между парламента и комисията от Есебонска договор на сам. Благодаря, председателя. Благодаря. Сега ще давам думата на господин Жан-Франсуа Лебран от страна на комисията. Ще го помоля за становище. Благодаря. Искам да направя няколко е, бележки след като изчетах документа и изчу изженията за изменение. Първо, смятам, че е добре да припомня, че е, има е, различни възприятия на този фонд от историческа гледна точка. Е, той е, повишава е, не само е, символично репутацията на Европейския съюз – той а, е, показва а, е, силата на европейската солидарност в а, е, моменти на масови уволнявания и преструктуризиране. Знаем, че глобализацията е положително явление за мнозинството, но тя има и отрицателни въздействия. И в такъв момент е много добре да можем да покажем солидарност с работещите, които могат да понесат именно тези последствия. И става дума за компенсации при много големи и много мащабни преструктурирания ние даваме възможност уволнените работници да си намерят работа посредством определени мерки, които наричаме активни мерки на трудовия пазар. Около 100 000 е, са работещите, възползвали се от този фонд. И е, за тях е, този принос далеч не е символичен. Това е един подарък, е, който Европа им прави в името на солидарността. Мога също да благодаря на докладчика, който се придържа към нашето виждане за ОСП в момента дребните земеделски производители, които са всъщност собственици на малки предприятия, така да се каже, не се покриват от този фонд. Затова е много важно и те да могат да участват в тази програма. През 2009 година, в следствие на економическата и финансовата криза, ние е, разширихме е, основанията за отпускане на помощи по този фонд е, и с формулировката економическата и финансова криза. Преди това не съществуваше като формулировка. Комисията предложи това изменение и съветът сега още го обсъжда. Парламента знам, че го подкрепи. В новия програмен период включваме и мотивировка за неочаквани кризи, които ще покрие и економически кризи, но и примерно спешни обстоятелства, породени в околната среда или примерно проблеми, свързани с регионално производство, например. Така че възможността да се реагира по време на криза, това е много добре. За момента тази възможност не е толкова голяма на европейско ниво. Също така коментирахте, че се изплащат суми 100% като единични плащания. Тъй като ние сме извън, извън финансовата рамка, всички искания за помощ са подлежат на определен срок. Първо за подготвяне на страната членка на съответните програми. След това оценка от страна на комисията, която трябва да прецени дали тези програми отговарят на фиксираните критерии. И накрая предложение на комисията с последваща дискусия между съвета и парламент. Тоест, от е, момента на уволняване на работниците до изплащане на помощите минава около една година. А, като страната членка вече е инвестирала част от тези суми, а също съществува и практиката някои страни да изчакват зелена светлина от бюджетния орган, за да започнат да действат. Затова това смятам, че е много важно да има възможност бързо да се отпускат средствата, което в случая не се случва, а пък когато се наложи да има възстановяване на средствата, срокът също е много дълъг. Споменахте критериите. Е, в фонда са формулирани много ясни критерии – мога да ви кажа, че до момента никое искане за помощ не е отхвърлено от парламента или съвета. А, ако направим а, сравнение с фонда за природни бедствия, разликата е много съществена. Всичко това се дължи на ясно формулираните критерии в регламента. Санкциите, които предлагате, до този момент, разбира се, винаги могат да се предлагат санкции, но мисля, че в това, в тази област, е, опита ни показва до сега, не ни се е налагало да вследствие на различните видове проверки, контрол и оценка, а ние извършваме тези оценки много често, до сега не ни се е налагало да искаме възстановяване на средства поради установена злопотреба. Сметната палата в момента изготвя анализ на фонда за приспособяване към глобализацията по отношение на управлението на фонда. По другия ви коментар относно инициативите на страните членки и е, така наречената техническа помощ, която определяте до 5%. В момента средната стойност е 4%. Понякога се надхвърля, но при обосновано искане от страната членка. Примерно за малки и средни предприятия. Защото може да се работи и на секторно ниво фактът, че може да се устойности помощта необходима на отделните малки и средни предприятия, които са разхвърляни, е, е, е възможно и е добре да има възможност за гъвкавост. Вие коментирате а, е, критериите за а, е, смяна на границата от 50% на 60%. Става дума за ясно формулирани критерии, такива съществуват в регламента в голям брой, примерно за броя на уволнените и други т.е. има много твърди, е, ясни, твърди критерии, но смятам, че трябва да има и елемент на гъвкавост, за да може максимално да се приспособи е, помощта към конкретния случай. Освен а, това, повишаването на тази стойност е свързана с изпълнението на ред критерии и затова никога не е възможно да се намери точното съотношение между твърдо формулирани критерии и възможността за гъвкавост. Докладът иска да се даде оценка в рамките на една година колко души са могли да намерят стабилна работа. В съвета ние дълго дискутирахме въпроса какво се разбира под стабилна заетост или стабилна работа. И за това този въпрос остава открит. Ето, това са част от нашите разсъждения, които може би ще ви помогнат във вашата работа. Има ли <clears throat> е, докладчика какво да допълни? Аз много се радвам, е, че усещам определен оптимизъм у комисията. 133 е, милиона е, е бюджета. Това е доста оптимистично. Означава, че има търсене. Радвам се, че Европейския съюз дава възможност за намеса, но нека не се заблуждаваме. Ако става дума само за това, да покажем, че, че съществуваме, което, кое, че присъстваме, но ако не, въпреки това не ни забележат, то а, нашите усилия са на празни. Е, това значи, че сме създали определен механизъм за преразпределение на средства, които така и така ще отидат в държавите членки. Но е хубаво, че търсим къвкави пътища за бързо реагиране. Радвам се, че а, се засягат и малките и средни предприятия заедно с фермерите. Това според мен е много важно. От друга страна, би трябвало да има по-ясни критерии, и виждам, че по отношение на критериите се движим в една посока. Благодаря за а, вашите изказвания и, в, и по-нататък обещавам да се сътруднича с вас. Гос, господин Любран има още едно изказване. Благодаря. Извинявайте, и да отговоря по въпроса за сумите, които спомена докладчикът. Мисля, че трябва да не забравяме, че става дума за фонд, който е извън бюджета. Тоест, той има максимална възможност да а, мобилизира средства до 100 хиляди. И а, що се отнася до а, програмите в бюджетната рамка, той няма нищо, отнош... никакво отношение към тях. Нека да кажа, че ако във всички страни имаше стени, системи а, за максимално ефикасно управление на структурните фондове, не би имало нужда да се намесва този фонд. И колкото по-малко го употребяваме, толкова по-добре добра е всъщност економическата и социална състояние на страната. Äh, Благодаря. С това приключваме и разискванията по този въпрос и преминаваме към последната точка от дневния ред за днес. Това е бюджет 2013 година. Тук става дума за мандата за участието в трилог. Тук давам думата сега на Кристофър Фелнер, докладчик по темата. Благодаря. Аз мога да бъда много кратък. Разбрах, че по традиция това е нещо, което следва ако, че е, човек да е докладчик по темата е логическо последствие на това, когато човек е бил докладчик по освобождаване от отговорност. Аз ще се съсредоточа върху едно нещо по същество. А а именно, това е факта за оставащите задължения, за непоетите задължения в бюджета. Те проистичат от многогодишните програми, например Кохезионния фонд. Тези суми се увеличават. 2010 е, година те се увеличи с 10% и въпреки, че е ясно, че е, сумите се променят в, в рамките на отчетния период, мисля обаче, че кризата влияе негативно върху тази промяна. Ясно е, че държавите членки имат трудности с абсорбцията на сумите, с абсорбирането на сумите. Проекто бюджета за 2013 година Е при него трябва да помислим е, до каква степен наистина реално държавите членки могат да поемат средствата, да оползотворят средствата, които им се дават. Това е основното. Е, е основният въпрос, когато, който се поставя при бюджет 2013 година. И накрая има голям дебат за ресурсите и вида ресурси. Има прецедент в Европа. Сякаш се, всяка седмица се създават нов вид ресурси. И, но независимо от вида ресурси, това не подобрява економиката. Напротив, може би. По принцип, различните видове собствени ресурси е именно, са именно въпросите, с които трябва да се занимаваме. И както казах, преговарящите трябва да помислят за задълженията, и е, да вземат предвид факта, че държавите членки имат трудности с абсорбирането на средствата. Благодаря. Thank you very much, Christopher. Um, on, um, on the background of... Благодаря, Кристофър. Възоснова на опита с а, е, освояването на средствата, тук моят доклад, който а, е, представих на парламента във връзка с а, е, Кохезонния фонд, този въпрос за освояването, който ти а, поставяш е важен и аз поделям твоето мнение. Искам да попитам госпожа Дженнифър Браун от комисията. Заповядайте, госпожа Браун. Благодаря. Първо, проекто бюджета за 2013 година. Комисията утре ще вземе решение. Комисар Левандовски ще се представи в Комисията за бюджетен контрол, за да представи а, бюджет, проекто бюджета, така че не мога нищо повече да коментирам. А що се отнася до неизплатените поети задължения, комисията следи този въпрос 2,7 милиарда са средствата. Може да се каже, че това е естествена последица от това, че комисията разделя ангажиментите и плащанията. Сумите нарастват всяка година има различни фактори за това. Нормално е, е че в различни моменти на програмирането е, сумите варират. Естествено, плащанията са повече към края. Така че би следвало да се погледне какви са сумите след като са извършени окончателните плащания. Около 50% от неизплатените задължения са свързани с кохезионните фондове. Действително, тази сума нараства заради финансовата криза. Този проблем може да се реши по няколко начина. Първо да се намали нивото на новите ангажименти в бюджета, новите поети задължения. Това е трудно, защото всъщност става дума за многогодишна програма. След това може да се увеличи нивото на плащанията, но политически това е доста труден въпрос, защото съвета се съпротивлява. Или пък има а, възможност да се отра... откажем от определени ангажименти, но това също е трудно в рамките на многогодишната финансова перспектива. Правилно посочва докладчика, че тази тема е много важна в е, преговорите по бюджета. Защото в преговорите ние винаги се опитваме да прехвърлим мост между ангажиментите и плащанията и е, винаги се вижда, че има сериозни проблеми, защото ангажиментите е, остават или задълженията остават доста високи, а има ограничения в плащанията. Правилно ли разбрах, пита председателя 207 милиарда до 211 година, така ли? Благодаря. Давам думата отново на докладчика. Това са ужасно много пари. Много, много е опасно да се цитират такива цифри направо е страшно. Така, две мисли имам по този въпрос. А, може би а, е, а, е, трохите от е, процедурата за освобождаване от отговорност би следвало да бъдат обсъдени също като суми. Разбира се, има възможност да се увеличи нивото на плащанията и така нататък. Аз мисля и комисията непрекъснато ни казва, че не е така. Мисля, че ако се увеличат нивото на плащанията, по някакъв начин това ще се отрази и на нивото на грешката, защото ако променим правилата, се безпокоя, че именно това ще се случи. И затова ние трябва да внимаваме. Last but not least, yeah, the и е, много ми е интересно. Мисля, че така се ориентирах в е, цифрите и имах цифрите, когато работих по установището. Е, като става дума за оставащи и неизплатени задължения, за кои страни става дума? Сега ние си говорим, че е, виновно за всичко е финансовата е, криза. Обаче в края на краищата най-големите средства отделят ли се за страните, които са в криза или не? Може би е, е добре в един момент да обсъдим този въпрос, да видим какви са програмите в отделните страни и дали проблемите са това, което ни се казва. Може би има други структурни проблеми, по които трябва да работим. Просто така мисли. Благодаря. Кристофър. Аз мисля, че като парламент много добре поставихме въпроса за капацитета за освояване на средства. Има огромни разлики в страните членки в този им капацитет. Регионалните, структурните и кохезионните фондове Естония има огромен е, капацитет за освояване на средствата, а други страни имат много нисък такъв е, темп на освояване и сигурно е си прав. Трябва да видим как върват нещата, какви са причините. Прекалено лесно е да кажем, че е, съфинансирането е единствения проблем. Може би има проблем в изграждането на капацитета, вземането на структурите за време, вземане на решения и така нататък. А може би да попитаме какво може да каже комисията по този е, въпрос изоставанията в плащанията само по определени бюджетни линии ли са или представителката на комисията. Основната част от тези изоставания са свързани с раздел 1Б, т.е. структурни мерки. Също така свързани и с фонда за развитие на земеделските райони когато включим тези две пера, те, отговар... те са отговорни за две трети от забавяния... забавенията. За структурните фондове имаше в един момент огромно края на 2000 2010 година огромен брой заявки за плащания от страните членки Може би, защото през 2011 беше наложено много твърди изисквания за нивото на освояване на средства. И когато е, започнат програмите във втората и третата си година, тогава вече страните членки вероятно ще направят и по-големи усилия за освояване. Благодаря. И с това изчерпахме дневния ред. Благодаря на колегите, благодаря, благодаря и на секретарията. Програмата беше много наситена. Тази сутрин имахме изслушване и господин Едлих от секретарията особено много ни помогна в подготовката на изслушването. Благодаря и на колегите от другите институции. Председатели любезно благодаря и на преводачите.